Уважаеми колеги, добре дошли отново тук на нашето заседание. Приветствам добре дошли нашите преводачи, всички, които са тук и тези, които са се включили онлайн. Моля да изчакат с гласуването да останат тук в залата, да останат и включени в интернет, за да видим дали имаме кворум с всички присъстващи тук и по видеовръзка. Искам да ви съобщя резултатите от гласуването. Първо, за бъдещето на европейското образование. Компромис първи е прият. Съобщавам ви резултатите от гласуването. Въпреки всичко ще има окончателно гласуване. именно ще е гласуването. Следващите резултати от гласуването те са свързани с засилване на свободата на медиите. Изменение 8 е прието, 9 е изменено, е, е прието с устното изменение, компромис 2 е прият, изменение в 22 е прието, втори компромис е прият. 28 изменение е прието, компромис 4 е прият, 5 компромис е прият, 25 изменение е прието, компромис 6 и 7 също са прияти, компромис 8 е прият, компромис 9 е прият, 10 компромис е прият, 11 също, 12 компромис е прият, 13, 14 също е прият, компромис 15 и 16 са прияти. 17 12 компромис е прият и а, изменение 71 също е прието. Всички останали са отхвърлени. По ам, този доклад ще има и окончателно гласуване в края на заседанието. Искам да се извиня на преводачите, че може би бях прекалено бърза. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 3. 13 точка от дневния ред предизвикателствата пред организирането на спортни прояви. Част от този доклад попада в промощата на нашата комисия. Ние се водим асоциирана комисия съгласно член 57 от правилника. Темата е важна за нас и тя е свързана с защитата на авторските права. Знаете, че са засегнати тук организаторите на спортни прояви и Знаете, че спортните съюзи и клубове до голяма степен зависят от постъпленията, от излучването на отделните спортни прояви. 30 минути сме предвидили за тази дискусия. Сега давам думата на докладчика за 3 минути. Моля, има, имаш думата. Опинии, групи спорт в парламенте. Благодаря, госпожо председател. Аз съм докладчик по това становище, бивш спортист съм и за това се радвам, че нашето Нашата комисия ще участва в изготвянето на този доклад. Важен е този доклад като цяло, защото комисията в бялата си книга е включила и темата за лицензиите от лицензиите за излъчване на отделни спортни прояви. По стадионите няма сигурност в тази насока. Предвижда се и насърчаването на млади таланти. Предвижда се и защита на потребителите. Има нови бизнес модели за организаторите на спортни прояви. Но, за съжаление, могат и нелегално да се предлагат излъчвания на спортни прояви и това се отразява негативно върху развитието на спорта, особено сега, по време на пандемията. Организатори на спортни прояви нямат никакви постъпления, защото не продават билети. Има всичко това има негативно въздействие върху спорта. 2018-2019 в Испания над 1 милион билети са продадени нелегално. И има голяма организация, която е обявила фалит, защото има загуби в размер на 800 милиона евро. Този проблем беше засегнато в нашата комисия в 2000 и през 2018 година е прията, беше прията директивата за авторските права. Комисията тогава каза, че е наясно с проблема и ще се заеме с него. Спортът е много важен за Европейския съюз. Организаторите на спортни прояви в дигитална среда са изправени пред много предизвикателства и най-вече, що се отнася до незаконното излъчване на спортни прояви в интернет. Много е сложна тази тема. И в различните страни, и в, на Европейския съюз се работи за подобряване на а, ситуацията. Живите излъчвания а, съставляват 90% от целия брой. Като имаме предвид а, колко и дълго продължават някои спортни прояви, можем да кажем, че а, повечето за палянковци следят играта 30-40 минути и след това не. Ако вземем предвид а, директивата за електронната търговия, ще видим, че е необходимо а, нелегалната търговия, смисъл нелегалното излучване на спортни прояви да бъде прекратено. В доклада е засегнат този проблем и комисията се призовава да предприеме някакви мерки. Няма обаче хармонизирана правна рамка в страните и няма възможност да се прокара тези права нито в рамк на Европейския съюз, нито извън него. Има нелегални съдържания, които все още се излъчват. Дори си насърчава това по начин, по който потребителите се насърчават да видят къде най-изгодно могат да получат нелегално съдържание. Благодаря ви. Следващия оратор. Директивата за авторските права е противоречива в някои свои части. Доведе до много разпалени дискусии. Темата е много важна като цяло. Още при е, създаването на директивата за авторските права имаше някои спорове, свързани с е, най-вече с носителите на авторските права, спортните прояви имат много важна социална функция. Ам, Посредством спортните прояви се създават нови работни места, хората по някакъв начин а, изживяват нещо приятно. А, не всички обаче могат наживо да присъстват на спортните прояви. Сега по време на епидемията това а, вече се наложи като тенденция. Много малко на брой хора могат да присъстват на живо. Спортните прояви не се излучват само по държавните или частните телевизии в интернет. Има много платформи, които предлагат такъв тип съдържание, но не винаги се спазват авторските права. Така се нарушава и конкурентоспособността, нарушават се правата и на спортистите, не само на притежателите на авторските права. Финансовите щети са много високи, като по време на пандемията също са ограничени и постъпленията от реклами и от билети. В Европейския съюз трябва да има хармонизирана рамка, за ам, да могат нелегалните съдържания да бъдат премахнати от интернет. Тези събития се излъчват на живо и не могат да се сравняват с нелегалното излъчване на филми в интернет. Не трябва да се позволява на такива платформи да излъчват а, а, спортните прояви нелегално. Не, не трябва феновете да поемат отговорността за а, това, че има достъп до нелегално съдържание. Трябва да има възможност а, такива съдържания да се намират бързо и да се премахват от интернет пространството аз съм а, много а, а, голям футболен запалянко и се надявам, че с колегата Ваковски, с останалите докладчици в сянка ще можем да а, изготвим един добър текст. Следващия оратор от името на Обнови Европа. Надявам се, че можете да ме видите и чуете. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на всички вас. Съвременната технология доведе до толкова много промени и, е, за съжаление, това направи и кризата с COVID-19. Засили се е, цифровата трансформация през всички области. Спортът, всички участници в спортни събития, състезателите, излъчващите организации, спортните организации, организации и медиите като цяло са много тежко засягнати от кризата с COVID и трябва да направим нуждато така, че възстановяването от кризата в крайна сметка да бъде дълготрайно, като се приспособи към новите обстоятелства. Цифровизацията означават много възможности в тази област за всички. Може да се разшири обхватът на това как ние участваме в различните спортни събития, отново всички участници в спортните събития имам предвид. И има много предизвикателства, на които тук трябва да обърнем внимание в парламента. Много се радвам, че ние ще го направим и работейки по това досие. Има проблеми свързани с авторски права, както и излъчване в интернет. Изключително важни са тези аспекти за излъчващите организации или за спортните организации, що се отнася до приходите. Трябва да балансираме всички тези аспекти. Защитата на авторските права не бива да подкопаят основните ценности, като свобода на изказа, на пресата и най-важното въпроси свързани с непрекосновеност на личните данни на потребителите онлайн. За това е изключително важно точно да прецизираме регламента, да създадем регулаторна правна рамка, за да се гарантира равнопоставеност за всички заинтересовани страни, участници, потребители, медия, да има условия за докладване, за представяне, за излъчване и всичко това да бъде подобрено. Благодаря. С интерес очаквам бъдещата работа по този въпрос. Аз също съм фен на спорта. Äh, Благодаря. Джан Антонио Даре е следващият оратор, но той не се е включил, е, така че е, преминавам към Диана Ринде Герер от името на Зелените. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Добър ден на всички. Благодаря, госпожа председател. Това е сложен е, дебат, тъй като Става дума за социални, за търговски отношения, за, а, с участието на клубове, на а, лиги, на спортисти. Когато говорим за предизвикателства за спортните прояви, трябва да отчитаме по-широкия социално-економически контекст. Освен това, трябва да отчитаме важната роля на спорта, които предават ценности. За това, за нашата група е важно да се постигне равновесие между защитата на потребителите и защитата на, правата. Надявам се всичко да бъде успешно решено. Благодаря от ЕКР Елизинета Круг. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. E, no to cieszę się, że... Благодаря, госпожо председател. Аз се радвам, че провеждаме тази дискусия, отнасяща се до организаторите на спортни прояви в цифровото пространство. Двете предизвикателства вече бяха очертани. Те са свързани не само с цифровото пространство. Не може да се сравнява с видеото при поискване. Там предизвикателствата са сходни, но има и други при спортните прояви на живо. Има някои медийни групи, които не купуват въобще правата за спортните прояви, защото не искат да си навличат проблеми. Трябва да се занимаем с този проблем по един комплексен начин. Трябва да има правно решение. Това не е лесно, всички го знаем трябва да вземем предвид и доставчиците на услугите, трябва да а, вземем предвид и клубовете, и, съю, и спортните съюзи, но има и друга, друг набор от проблеми, които трябва да споменем. Трябва да кажем какво се случва ам, в рамките на пандемията на COVID-19. ще има много проблеми е, с излъчването на спортните прояви, защото много от тях няма да бъдат е, проведени, а други няма да бъдат излъчени. Икономическата рецесия също представлява проблем. Ако искаме да се занимаем с предизвикателствата, пред които са изправени организаторите на спортни прояви, не трябва да се спираме само на цифровата среда и само да следим тенденциите в цифровото пространство, ми трябва да видим а, какви са предизвикателствата, пред които са изправени точно през тази година. Благодаря от името на ГУЕ следващия оратор. Язи, please press the speak button. Моля, натиснете копчето, за да може да говорите. We don't hear you. Не ви чуваме. Is... Може би микрофонът не е включен или не работи. Можете да опитате, като свалите или изключите, например, слушалките си. Функционирате ja nicht mit Interactual. No? Не. Calling you, sir. You will get an information from the IT ще получите информация от нашите техници. Те ще ви се обадят. Има ли други, които искат да се изкажат? След това ще дам думата на колегата малко по-късно. Може би първо да дадем думата на комисията. Кристина Штумп. DG. От GD Connect. Good afternoon. Thank you very much. Добър ден. Благодаря, госпожо председател. Темата наистина е изключително важна. Тя бе повдигната по време на разискванията, по време на обсъждането на директивата за авторско право. И в този контекст комисията подготви декларация, в която заявява, че ще се обърне внимание на предизвикателствата във връзка с организирането на спортни събития в цифрова среда, особено когато става въпрос за предаване в онлайн среда. Действително, много специфичен е този аспект и няма хармонизирана защита на авторските права на тази тема в Европейския съюз. Има в някои държави членки национални права и може по този начин да се предложи защита по време на спортните събития. Ние се свързахме с сектора, за да видим кои са точно предизвикателствата, да направим оценка на евентуалните решения. Разбираме, че пиратството, цифровото пиратство по-конкретно е сериозен проблем. Спортните събития наистина изличат огромната си полза от директните излъчвания. Именно за това това е много важно, включително и от економическа гледна точка. Оценяваме факта, че парламента разглежда тези предизвикателства, пред които са изправени организаторите на спортни състезания в онлайн среда и това е нещо много важно. Вашия доклад ще бъде много важен за комисията, за да можем ние да продължим работата си по този въпрос. Продължаваме анализа си и разбира се ще предоставяме и техническа помощ. Благодаря ви много. Благодаря. Сега мога да дам думата на Нязи Кези. Мисля, че са разрешени техническите проблеми. Нязи, моля. Още малко време трябва, можем да отделим, защото имаме една точка по-малко в дневния си ред и можем да предоставим възможността за връзка. Down, huh? Сигурно по-лесно ще, ще да бъде, ако можете да дойдете. Now we hear you. Сега ви чуваме. Okay, Извинете за този проблем. Много предизвикателства има действително в спорта. И в доклада трябва да насочим вниманието си не само върху правата. Искам да се спра на някои други аспекти във връзка с цифровите права. Мисля, че също така трябва да разгледаме и последиците от COVID-19 в този въпрос. Много важен въпрос е свързан и с финансирането. Холистичен трябва да е подхода в Европейския съюз. Изключително важно е да видим какво можем да предложим във връзка и с възможността Next Generation EU ще работим тясно сътрудничество с колегите по това досие и надявам се, че ще можем да подготвим наистина добър доклад. Извинете за а, неудобството, което причиних. Благодаря. Сега ви давам на докладчик още няколко минути, Томаш Франковски, за да обобщи по темата. Podziękować za wszystkie opinie ze strony sprawozdawców cieni. Очевидно, postaram е Благодаря. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Ще се опитам да взема предвид тяхното мнение. В началото на октомври становището ще бъде готово, но сроковете са кратки, притискат ни. Ще се опитаме да разширим съдържанието посредством изменения. Секретарята ви е изпратил графика с отделните дати и срещи ще се свържа и с Юри, с техния секретариат, за да стиковаме позициите си и да може нашето становище да бъде включено в техния доклад. Надяваме се, че съвместно ще намерим едно решение, за да се справим с нелегалното съдържание в интернет пространството. Работим в екип, за да можем да постигнем най-добре. Ja, dann kommen wir jetzt. Даря ви. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ни ред. Става дума за нова стратегия за европейските МСП. Ще бъдат е, разгледани сега измененията на становището. До сега не сме имали възможност да се запознаем с това становище, защото не ни оставаше време. Днес сме предвидили дебат по измененията. Техният брод е 44. Докладчикът работи в момента по изготвянето на евентуални компромиси. Давам думата на докладчика, за да представи становището си. Измененията ще бъдат представени от докладчика, колегата Негреско. Имате думата за 3 минути. Ist Herr Negresco eingeloggt? Ja. Yeah. Yeah. Now. Yeah. Yeah, I was I was locked, but uh, I was not allowed to get in. Сега мога вече да вляза. Системата ме пусне. Благодаря. Колеги, ще ви благодаря ви за позитивната обратна връзка. Благодаря и на секретарята за това, че ни помогнахте да подготвим този доклад. Имаме, разбира се, ограничение в обема, но мисля, че успяхме да се справим. Разбира се, сега те първа предстои дискусията. Както и каза госпожа председател, ние се опитахме да интегрираме максимален брой изменения като компромисни текстове. Надявам се, че сте ги получили и знаете за какво става въпрос в това становище. Опоменаваме Нещо, по което всички сме съгласни. МСП са а, гръбнака на европейската економика. И всички знаем, че тези предприятия са изключително уязвими на економически шок. Това е особено валидно за а, културния сектор, за спорта, за медиите. Огромен брой на хора работят именно в този сектор и те са основни в МСП. И за това изключително важна е тази тема именно за малките и средни предприятия. Нужно е да имат достъп до финансиране във всички държави членки тези предприятия. За това споменаваме, че е необходима конкретна схема за тях, проектни възможности, изграждане на капацитет за да се отчетат всички особености на сектора. Например, културен туризъм. 40% представлява от целия европейски туризъм. Сериозен е широкия консенсус, що се отнася до липсата на амбиция в следващия МФР. Е, необходимо е да се обърне внимание на творческите сектори и призоваваме е, наистина да се обърне внимание на Еразъм и бюджета във връзка с творческа Европа. Така че в крайна сметка необходимо да има достъпно финансиране. Е, Козме можем да споменем, Хоризонт Европа, новата общност новаторство и кохизионните фондове. Също така ясно е потребността от цифрово съдържание, трансформация, равен достъп, нужен е равен достъп, социална защита, социална интеграция, предоставяне на помощ на млади предприемачи, започващи предприятия и МСП. И а, при, също така е необходимо да, пред, да предоставим подкрепа за МСП на европейско ниво, като разбира се има синергия с национални инициативи, за да се избегне административно бреме, а също времено да се интегрира пазара във връзка с работата в културния творчески сектор. Е, предприемачеството за млади хора мога да посоча, образованието, новата инициатива да се създадат 1 милион и нови начинания и ще разгледаме компромисите съвместно и ще излезем като комисия, надявам се, с общо становище по тази важна тема и ще включим и вашите идеи в доклада. Благодаря. Е, Благодаря на Виктор Негреско, Селяна Совко от името на НП. Sorry. Thank you, Chair. Благодаря, Колеги, аз приветствам инициативата за нова стратегия за европейските малки и средни предприятия, които допринасят значително за економиката на Европейския съюз. Те трябва да имат вярната предприемаческа среда в Европа. В становището трябва да подчертаем важността на тази нова стратегия за културните и творчески сектори. Те пострадаха сериозно от последиците от пандемията. Ние искаме да се увеличи финансовата помощ, за да се подготви следващото поколение за след пандемията с коронавируса. Трябва да се улесни достъпа до финансова подкрепа. Затова приветстваме подкрепата за МСП чрез гарантирани средства и бихме искали тази инициатива да продължи. Освен това, трябва да се отчита и нарастващото търсене на културно съдържание. За това трябва новата стратегия да подкрепи малките и средни предприятия за предоставяне на културно, творческо, образователно съдържание и за справяне с предизвикателствата, с които се сблъскват в момента МСП. Благодаря. Следващият има думата Мортен Локегар от името на Обнови Европа. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, колеги, за тази инициатива, за това, че постигнахме широк консенсус. Малките и средни предприятия действително са гръбнакът на европейската економика и ние трябва да създадем най-добрата възможна среда за тях, особено в настоящия момент. Ние трябва да гледаме на това като на възможност за създаване на една добра среда в творческата индустрия. Стартиращите предприятия в този сектор се натъкват на много трудности, когато искат да получат финансиране, за да осъществят инвестиции. Така че ние сега в тази криза имаме една отлична възможност и не бива да я пропускаме. Това становище има широката подкрепа на членовете на комисията КУЛТ. Също се обръща внимание на механизма за гаранции и за улесняване достъпа до кредити. Трябва да се използват и средствата по хоризонт и от кохезионната политика, за да се реализират добри проекти в сектора на творческите индустрии. В своето е, изказване за състоянието на Съюза госпожа фон дер Лайн е, посочи, е, че искаме Европейския съюз да се превърне в водеща сила в цифровата економика. Културните и творчески сектори ще имат да играят важна роля за постигането на тази цел. Проектите трябва да са насочени не само към създаване на работни места, но и също за опазване на околната среда. Това е интересна идея и нашата група я подкрепя на малките и средни предприятия в творческите сектори трябва да се дадат възможности за реализиране на такива проекти, да кандидатстват за средства, да им осигурим обслужване на едно гише. Ние трябва да приоритираме сега тези сектори. Благодаря на Грета Локегард. От идея нямам оратор, който да е Назован. Никой не се е включил. Преминаваме към зелените. Никола Нигас, Той също не се е включил. Има ли някой от името на зелените, който иска да се изкаже? Екаре. Света Круг. Имате думата. Пани Przewodnicząca, Szanowni Państwo, małe i średnie przedsiębiorstwa. Госпожо председател, МСП имат много важна роля в Европейския съюз. 99% е техният дял от общия брой на всички предприятия. Голяма част от тях са в частния сектор. Те са много чувствителни обаче на кризите в Европейския съюз и не само в, в рамките на съюза. Почти 90% от МСП имат по- низки обороти от сравнение с предишните години, много от тях трябваше да обяват фалит. Инвестициите могат да бъдат ключ към по-нататъчното им развитие. Това, което правим в момента, не е достатъчно. Разочароващо е, е това, което се предлага в рамките на следващата на следващ настоящия финансов период. За, кре... за творческа Европа трябва да се увеличат средствата за други програми, така че да се улесни достъпа на МСП до а, финансови средства, особено в областта на културата и спорта. Цифрова цифровизацията в рамките на Европейския съюз трябва да се подобри. Има а, инструменти, чрез които може да се оказва помощ. Трябва да се оповаваме на тях и да създаваме нови. Има МСП, които са много тежко засегнати и от пандемията, и от економическата криза. Благодарим за сътрудничеството на докладчиците в Сянка. Внесли сме изменения от различно естество подчертаваме в измененията като цяло, че е хубаво да се отредят повече финансови средства за творческия сектор и за културния сектор. Имаме нужда от нова генерация, от ново общество, пост-ковид общество искаме да създадем нов ред или да се върнем към а, към стария ред. Не, няма нещо като европейски ценности се оказа. Няма смисъл да говорим за тях в текста. Последният оратор е Назия Книзилирек. Последният докладчиците в Сянка от името на Гуа. Yeah. I hope you can hear me. Надявам се, че ме чувате. Да, чуваме ви. Благодаря на докладчика за доклада му, както и за направените предложения за компромисните изменения. Малките и средни предприятия действително са изключително важни за економиката, особено в по-малките държави членки. Например, в моята страна Кипър, малките предприятия играят ключова роля, особено в творческите и културни сектори. Те могат да играят такава роля. Това трябва да се отчита в новата многогодишна финансова рамка, за да се избегнат проблеми в бъдеще. Ние искаме да работим за постигане на компромисни изменения, които ще обединят всички. Благодаря ви. Сега искам да дам думата на Биргит Вайде. Тя е началник на отдел в ГД Растеж. Здравейте. Благодаря ви за подкрепата, която вашата комисия оказва на стратегията за малките и средни предприятия и за подчертаване на важността на този сектор за економиката на Европейския съюз. Действително, малките и средни предприятия бяха силно засегнати и тяхното успешно възстановяване ще завите изцяло на подкрепата, която им се окаже, тъй като те са уязвими. Разбира се, творческият сектор беше особено силно засегнат от настоящата криза. Даваме се напълно сметка за това. В тази стратегия ние сме очертали няколко области, които могат да се отполза за културния сектор. Както вече беше казано няколко пъти, гаранцията за творческите и културни сектори. И ние ще продължим да я прилагаме в Invest EU. Трябва също да се използват и останалите налични инструменти, като Хоризонта, като структурните фондове, като Европейския съвет за иновации и прочее. Трябва също да се отчете важността на цифровите умения, на изграждането на капацитет. Това са едни от основните направления в стратегията и са важен инструмент в периода след кризата при възстановяването, тъй като се подчертава нуждата от преобразувания и трябва да обърнем особено внимание на помощта, която да се окаже на предприятията, за да направят успешно прехода. Освен това, трябва да им помогнем да натрупат нужните умения – сред които и предприемачески умения. Това е посочено в стратегията, която предвижда непрекъснат обмен в тази област. Това започна преди няколко години и сега се засилва работата в тази насока, особено по реализирането на програми по предприемачество, за да може да се помогне за прехода към устойчивост. Затова искам да благодаря на всички за допълнителните идеи, които бяха споделени. Те са много полезни и ни позволяват да използваме в най-добра степен на наличните фондове и гаранции, за да подпомогнем малките и средни предприятия за възстановяване от кризата. Благодаря. Виктор Негреско има отново думата. Thank you so much. And... Благодаря ви. Благодаря на всички за изразените мнения, за положителната обратна информация. Разбира се, може да се направи повече за създаването на по-добра среда за малките и средни предприятия. Можем да се възползваме от настоящите възможности да им се окаже нужната помощ. Бяха изразени много интересни идеи. Аз се опитах да ги включа. Надявам се да получа подкрепата ви, за да имаме обща позиция по въпроса. Аз считам, че това становище е много силно и се надявам Европейската комисия да вземе предвид много конкретните предложения, които направихме. Може да разчитате на моята помощ и на добрата ми воля да направя всичко необходимо, за да се възприеме заложеното в нашето становище от страна и на Европейската комисия. Благодаря ви. Благодаря. Приключвам, приключваме дебата и по тази точка. Дневния ни ред преминаваме към гласуването. Може ли да останете, госпожа Жовко? Моля ви, останете, за да ам, уточним кворума. Първо искам да видя дали има кворум, дали имаме кворум, дали има достатъчно членове тук в залата и а, тези, които са се включили по електронен път, тези по електронен път да натиснат бутона за вдигане на ръка. Äh, äh, имаме кворум. Можем да преминем към гласуването. Процедурата е същата, както и по време на останалите гласувания. Петък сте получили формуляра за гласуването, плюс за, минус против, 0 е за въздържали се. Много важно. Върху формуляра напишете името си с главни букви, подпишете и декларацията. След това сканирайте формуляра или направете снимка. Имайте предвид и техническите подробности. Не може с имейла да изпратите повече от 10 мегабайта. Ще бъдат зачитани само формулярите, които са подписани собствено ръчно и където Името е изписано с главни печатни букви. Формулярът за гласуване може да го изпратите на познатия ви адрес cultvote.europa.eu до 7.15 ще тече гласуването. До тогава може да изпратите а, формуляра за гласуване. Вчера Обяснихме за какво става дума по-подробно. Сега можем да преминем към гласуването. Официално от, обявявам, че може да гласувате до 7.15 вечерта и пожелавам приятна вечер на тези, които вече са приключили. Благодаря и на преводачите, казва председателката. По изключение, днес приключваме по-рано.